да отразим фактите и след това да съставаме текстовете си. Трябва да подхождаме много сериозно при подготвянето на подобни резолюции. Благодаря. Благодаря, господин Мирски. И последния оратор, госпожа Пасеско. un aspect important al dezbaterii de astăzi. Благодаря. Много важен аспект от е,